Да се приема. Имаме ясно мнозинство за. Няколко съобщения на чешки. Получих документа на първо четене и обяснението на комисията относно споразумението за рибарство. Регламента на съвета е променен 1967 от 2006. Става въпрос за мерки за управление за устойчив риболов в Средиземно море. Три месечния срок ще започне утре на 28 октомври. Протоколите от днешното заседание ще бъдат внесени в парламента в началото на следващото заседание. Ако няма възражения, всички резолюции, прияти днес, ще бъдат изпратени незабавно на органите, които са упоменати в самите резолюции. Днес заседанието приключи. Благодаря на всички.